Okay, I think we start. Uh... Обичате да започваме. Радвам се, че комисаря Бианковска е в залата и то не за първи път. Преди около година обсъждахме същата тема на 14 или 15 март. Сега отново се връщаме към темата. Минали път проведохме доста ползотворна дискусия. Надяваме се, че това ще е факт и този път. Аз направих справка в полските вестници за комисаря Бианковска в Google и намерих много хубав цитат. Аз не съм йоркширски териер, но не съм и бултериер. Не съм добрата, но не съм и лошата. За нас е удоволствие, че сте тук в залата, госпожо комисар. Заповядайте за 10-минутно изказване преди първите въпроси. Благодаря. Надявам се, че ще видите, че съм и добра. Както и да е, уважаеми депутати, радвам се, че съм тук в залата за размяна на становище. да чуя вашите позиции по случващото се след скандала Дизелгейт. Както казах преди една година, направих сметка на напредъка по изпълнението на препоръките от комисията ЕМИС. През октомври миналата година представих доклада с мерките на базата на препоръките – Препратих ви докладите от държавите членки с информация за националните мерки, които се предприемат, тъй като те са много важен фактор в целия този драматичен контекст. И така, работим съвместно, ако мога така да кажа, доста интензивно от декември 2015. Надявам се, че сте забелязали, че полагам максимални усилия да се справя първо с последиците от скандала Дизелгейт и след това да предотвратя повтарянето на всичко това за бъдеще, което е не по-малко важно. Работих тясно сътрудничество с вас и с съвета, за да се подобри нормативната уредба за моторните превозни средства. През последните три години е постигнат напредък. Мисля, че това определено може да се каже. Да, има още нерешени проблеми. Трябва да бъдем и критични към себе си. Определено аз самата трябва да бъда критична, но можем да заявим, че сме подобрили системата за типове одобрение, има предвидени сервизни акции, нови мерки за изпробване на МПС, има по-реалистични условия за изпробване на емисиите въглероден диоксид – благодаря на новата процедура за шофиране в реални условия и WLTP метода. Подготвила съм някои прости примери. Новото поколение дизелови автомобили е, имат около 50-60 грама въглероден диоксид на година, а преди тези емисии бяха около 700-800 грама на километър при реални експлуатационни условия. Така че резултатът е доста осезаем. И още нещо, на което ще се върна и по-късно, една актуална тема съдебното решение за шофирането при реални условия. На заседанието с ЕМЕС ще обяви какво е решението на комисията и как ще подходим по въпроса. За момента има образувани 8 наказателни процедури. Повишили сме прозрачността на мерките за иземане от пазара в държавите членки. Подобряваме и защитата на потребителите чрез уеднаквен режим за колективно подаване на искове. и изследваме евентуален заговор при, забавяне на въвеждането на техника за измерване на реалните емисии. Но както казах, освен добрите новини, има и нерешени проблеми. Не трябва да спираме до тук. Искам да цитирам един доклад на Сметната палата. Държавите членки не са наложили никакви санкции сред автомобилостроителите. Всъщност това не означава, че не са наложени такива санкции. Те са наложени, налагат се и ще бъдат наложени след съдебна процедура. Това не може да стане директно от правителствата на държавите членки. Относно иземането от експлоатация на коли, които не отговарят на изискванията, положението не е задоволително. Има постигнат известен напредък. Преди година пуснахме в действие една платформа за сервизни акции и средният процент нарасна от 72 на 79%, но някои държави, България, Хрватска, Малта, Полша, Унгария, са с процент, който е под 60% все още. Тоест, няма подобрение, няма увеличаване на процента което означава, че има около 1,6 милиона дизелови автомобили по пътищата, които се нуждаят от съответния софтуерен апдейт. И това е в допълнение към всички други автомобили, които също много замърсяват. допълнителното оборудване на автомобили може да е евентуално решение на проблема и някои държави членки тръгват в тази посока. Един милион евро ще бъдат заделени за пилотен проект за допълнително оборудване на превозни средства, което ще започне тази година. Но признавам си, че има промяна в подхода и в държавите членки, и в промишлеността, но се нуждаем определено от по-силен ангажимент от държавите членки и от бизнеса. Иначе всичките ни усилия ще бъдат на празно. Бизнеса трябва да участва активно. И както казвам, това е в негов собствен интерес в бъдеще способността на сектора в Европа изисква по-активно участие. И пак тук е отбелязан напредък и то сериозен сравнение с 2015-2016, но още много може да бъде направено. Все още се откриват манипулиращи устройства. Бизнеса все още много бавно преминава към електрическото задвижване или новите видове задвижване. Стандартите за въглероден диоксид посъбудиха бизнеса, но, както знаете, само няколко автомобилостроители активно участват в, да речем, Алианса за акумулатори. А това е ключова технология, която допринася за декарбонизацията и за по-доброто качеството на продукцията в Европа. Идеята е една истинска верига за добавена стойност за акумулаторите в Европа. Надявам се, че няма да бъде пропусната тази възможност. Ние планираме да заделим много паричен ресурс за този проект, тъй като той е абсолютно необходим за да се развиват и другите видове задвижване. Както вече казах, трябва да направя един критичен анализ на направеното до момента. А относно решението на съда, преди два месеца, на 13 декември, съда постанови, че комисията е провишила правомощията си, която приема коефициентите съответствие в регламента за емисиите при реални експлуатационни условия – ние трябва да реагираме на това решение. Искаме да дадем на парламента по-силна роля. За щастие всички тук в залата си спомняме оживената дискусия от преди 3 години и половина и необходимостта от предприемането на спешни мерки за решаването на проблема. Както съм повтаряла кратно, на времето поех отговорността да предприема съответните мерки, но днес, за съжаление, макар и съда да не поставя под съмнение самия коефициент за съответствие, той успорва самата процедура. Така че сега сме готови да внесем ново законодателно предложение по процедурата за съвместно взимане на решение. Съдът, както си спомните, ни да даде само една година, само без избори. При обичайен режим на работа това време би било достатъчно, за да завършим работата си но при наличните обстоятелства срока е доста кратък. Искам да ви информирам, че комисията обмисля обжалване на решението. Нашите правни експерти казват, че има правна обосновка на подаването на въззивна жалба. Но не искам да ме разбирате погрешно. За мен акцента е ново законодателство в действие на време и искам да се чуе и гласа на парламента. Пак ще повторя. Остава ни само една година. И то година, в която предстоят и избори. И възможно да се натъкнем на проблем, което ще се отрази на производството на милиони автомобили в Европейския съюз считано от 24 февруари 2020 година. Бизнесът ни казва, че това ще е края на света, че ще има съкръщавания на работни места. Аз съм свикнала с всичко това. Единственото, което реално ме притеснява е реакцията на гражданите, на обществото. Вие поддържате по-добра връзка с тях, отколкото мен самата гражданите могат да търсят вина в бюрократите в Брюксел. Мисля, че важното за гражданите в Европейския съюз е да избягваме повторението на този проблем и да обърнем внимание върху бъдещето. Започна подготвителната работа за бъдещите стандарти за емисиите в Крайова идния месец румънското председателство организира конференция с пътна карта към незамърсяващи превозни средства. И така, следваме две насоки след съдебното решение. Подготовка на ново законодателство. Ще положи максимални усилия до самия край. Ще работя в това отношение, за да се прокара необходимото законодателство – и същевременно най-вероятно ще обжалваме съдебното решение. Няколко заключителни думи. Както винаги, можете да решите на мен, на сегашната комисия. За постигането на радикална промяна трябва и държавите членки да поемат своята отговорност, а също и бизнеса. Както казах, аз ще продължа да работя до последния си ден работа в тази комисия. И така, още веднъж благодаря ви за постигнатото със съвместни усилия. Без вас това нямаше да е възможно. Благодаря ви за гласуването по коефициента за съответствие. Сега мога да кажа, че в ретроспекция просто друг вариант за действие нямаше. Нямаше друг толкова бърз начин за действие. Сега съм готова да говоря на вашите въпроси. Благодаря. Първи кръг. Изказвания по две минути на изказване е, НП. Госпожа Гростет. Благодаря, господин председател. Първо, госпожо председател, комисар, искам да ви благодаря за експозето и в по-общ план за ангажимента към това досие, както и към всички останали досиета във вашия ресор. От скандала Дизелгейт вие действате проактивно, за да подпомагате работата на анкетната комисия и за спазването на сроковете. Казахте, че е постигнат напредък, за да се избегне повтарянето на подобни измами, както при случая с Дизелгейт. Но вие казахте, че има още много да бъде направено. Вие казахте, че контрола на емисиите е затегнат с новата процедура за изследване в реални експлуатационни условия и че има по-строга нормативна уредба. Но трябва да се подчертае, че тези мерки са приети много бързо, защото положението бе спешно. но така се осложнява действията на бизнеса заради това прибързване и той не винаги има време за адаптация на продукцията си към новите изисквания. Не трябва да се жертва дизела в полза на бензина. И така, моите въпроси са следните. През септември 2018 бе извършен първи етап от тестове при реални експлуатационни условия. Можете ли да ни дадете повече информация за резултатите и последиците? мисля, че казахте, че все още има манипулиращи устройства. Какъв ще е ефекта на хибридните превозни средства. Каква е степента на адаптация на автомобилостроителите към новите изисквания за тестове? И как може да бъде измерен ефекта от новата нормативна уредба? Благодаря. Благодаря ви, социалисти и демократите, Катлин Ванден. Благодаря. Добре дошла, госпожо комисар. Жалко, че ще е за последен път. Може да се върнете отново сред нас. Няма да се спирам толкова на случилото си в миналото. Гордея се от работата на комисията по емисиите, от резултата и амбициозния доклад, който бе гласуван. Както каза и комисаря, много неща са, случи, са се случили, ние сме съгласни с тази констатация, но в национален план развоя на събитията е доста драматичен, отрицателен и, и мисля, че има възможност да се промени това. На първо място разочарована съм, госпожо комисар, че ще се опитате да обжалвате съдебното решение – Искам ясно да посоча, че не съм гласувала за този коефициент за съответствие, защото още на времето казахме, че той не е демократичен. Променят се правилата в ход. Методологията е абсолютно неприемлива. Това казва и съда и трябва да се съобразим с неговото решение. Моля ви, не обжалвайте съдебното решение. Надграждайте върху това, което вече е свършено. Можем да внесем и предложение за стандарт Евро 7 и за коефициента на съответствие. В това отношение ще получите широка подкрепа в парламента. На следващо място Комисията за емисиите винаги е отдавала голямо значение на справедливото отношение към гражданите в целия Европейски съюз. Първо се правише съпоставка между хората от САЩ и Европа, а сега се оказва, че в Германия се отпускат средства за германците, за колите, закупени в Германия, за допълнително оборудване на софтуера и на хардуера или субсидии за, за, за покупка на незамърсяващо превозно средство. Защо обаче другите граждани от другите държави членки, госпожо комисар, нямат право на това? Защо не може да осигурим незамърсяващ автопарки в другите държави членки? Все пак има автомобилостроители, които вярват в чистия дизел и са вложили усилия в тази технология. Искам всички потребители в Европа да бъдат обект на едно и също отношение. Консерваторите и реформаторите, Марк Демесмек. Благодаря, ще се изкажа на холандски. Добре дошла, госпожо комисар. Благодаря ви за всички положени усилия. Катлин Фебрант бе председател на комисията по емисиите. Аз бях един от заместник-председателите. Така че внимателно следихме тази проблематика. Казахте, че Дизелгейт не е приключил още и сте абсолютно права. Ще направя някои констатации, ще се дам няколко въпроси. Първо, относно решението на съда. Въпрос, по който си изказа и Катлин. Има възможност за обжалване и това се планира. Но мисля, че това ще е лош сигнал. Подобна стъпка ще отправи лош сигнал на фона на предстоящите избори. Ще се наруши работата ни, кой знае, ще се върнем ли обратно тук или не. И на второ място е, е, споменахте и Сметната палата и обзорния доклад. Той като че ли не е разработен в нужната дълбочина. Основното предизвикателство е целесообразност на пазарния контрол и прилагането му в държавите членки. Също и WTLP, новия вид тест, ще осигури нов вид гъвкавост за производителите, за да могат да намалят емисиите. Автомобилопроизводителите също така трябва да извършват и тестове при реални експлуатационни условия и на емисиите азотни оксиди. Тестовете трябва да се извършват от независими трети страни. Трябва да направим така, че да се ограничат разходите, проистичащи от подобни тестове. Как ще се справите с тези предизвикателства? Относно и съвместната работа с държавите членки, казахте, че сътрудничеството може да се подобри, тъй като не е оптимално. Какво ще направите в това отношение? Как ще се справите с този проблем? Защото държавите членки определено трябва да бъдат е, привлечени като участници в цялата тази процедура тестовете за пригодност по директивата за качеството. Очаквахме те да са факт в края на годината. Вашата генерална дирекция за околната среда. Между другото, аз съм бивш журналист и винаги търся интересна информация да се питам какво ще стане в тази връзка. Янгер Бранд. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за присъствието, госпожо комисар. Първият ми въпрос е по-скоро процедурен и междуинституционален. Леко съм изненадан, че официалната реакция на анкетната комисия бе почти едно лично писмо към председателя на ЕМИС, а не към председателя на комисията и на парламента. И това не бе единственото нещо, което ме изненада. Комисията взе отношение само по политическите препоръки, а не и по заключенията. А най-важните резултати от работата на нашата комисия по емисиите за злоупотребите бяха посочени в заключенията, а по тях нямаше реакция от комисията. Във вашите отговори вие казахте, че не можете да вземете отношение, тъй като някои въпроси са сред правомощията на председателя на комисията. Това звучи малко странно. За мен комисията е един колегиален орган, който носи политическа отговорност. Так, как така вие не можете да вземете отношение по някои въпроси, тъй като те са сред прерогативите на председателя на комисията? Аз мисля, че би трябвало да има официален отговор страна на комисията. Въпросът е, кой отговаря тук? Вие в лично качество или комисията като цяло? И кога можем да очакваме отговорите от председателя на комисията? Същото може да е и по отношение на обжалването на съдебното решение. Това е ваше лично решение ли е? Или се дължи на някои други източници в комисията? И на второ място, основният проблем, пред който сме изправени – да, всички работихме активно за прокарването на ново законодателство. Доволен съм от плодовете на съвместната ни работа. Но основният проблем е, че трябва да оправим цялата тази бърготия с милиони превозни средства. И няма общо европейски подход това отношение. Всичко се оставя на държавите членки. Германия организира среща на върха за дизела, ще осигури субсидии за собствениците на коли с замърсяващи дизелови автомобили. Но това може да отнеме години. И къде е европейския подход? Знам, че комисията може да е ограничена от правна гледна точка да поеме водещата роля. Но от политическа гледна точка, мисля, че нещата изглеждат доста по-прости. Очаквам председателя на комисията на фона на най-големия промишлен скандал от десетилетия на сам в Европейския съюз е, да подприеме, възприеме един конструктивен подход. А той липсва. Ако може да вземете отношение и по този въпрос. Благодаря ви. Сега зелените. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо комисар. Отговорите до момента не са толкова по същество, по всички препоръки и заключения, така че очаквам допълнителни отговори по нашите заключения, тъй като те бяха доста съдържателни и съдържаха сериозни обвинения към комисията. Освен бъдещето законодателство, нали искам да извлечем полуки от случилото се. Още има мръсни, замърсяващи дизелови автомобили по пътищата. Вие споменахте статистика. 1,6 милиона, ако не се лъжа, казахте. Но според някои източници говорим и над 40 милиона. Тази бройка само Volkswagen ли включва, където е доказано, че има замърсяващи автомобили или се включват и другите, които също замърсяват? Мисля, че проблема има и доста по-широко измерение. И основното е комисията да поеме водеща роля. Не може да предлагате насоки какво да направят държавите членки, за да подобрят сервизните си акции и допълнителното оборудване на съществуващи автомобили. Вие винаги се криете зад националните компетенции. Ако комисията гледа приоритетно на този въпрос, тя ще излезе с някакви насоки сега да се криете, да казвате, не можете да направите това, е просто като да кажете на гражданите, че на никой не му пука, което е много лош сигнал. И така стигам до решението на съда. Това ми напомня за едно холандско съдебно гремо за изменението на климата. Пак бе казано, ще изпълним решението, но ще го обжалваме. Точно това казвате и вие. Мога да ви кажа в Холандия какво стана. Обжалваха решението, между другото изгубиха и вазивна инстанция и нищо не бе направено по същество, по самото съдържание. И се опасявам, че вие просто ще изтъкнете един правен аргумент, ще обжалвате. Вие казахте, че искате да се представи предложение. Искам да знам какво предложение. Искам ясно да посоча. Това не ми трябва. Съда е казал, ако искате да намалите стандартите, прияти през 2009, трябва да минете през обичайната процедура, по каналния ред. Ние възразихме, загубихме, но така или иначе нямаме нужда от нова нормативна уредба. Искаме да се запазят сегашните стандарти. Вие искате да не кажете, че ще внесете правно предложение, за да се отслабят стандартите от 2009 година. Еми ще кажа, бравос, какъв е сигнала, който ще отправим към европейските граждани, с това, че ще отслабим стандартите за качество на въздуха в Европа. Това ли смете да направите? Благодаря ви, Гое, Катерина Конечна. Искам да благодаря на комисаря за встъпителното изказване. Казахте, че Европейския парламент е опред... се е съгласил по регламент за определение на стандартите, за да се намалят емисиите и въглероден диоксид от всички превозни средства, включително и тези с альтернативно задвижване. Поставя се акценти върху контрола на емисиите, за да се избегне дизелгейт отново. Всички сме наясно, че всички тези мерки, които обсъждаме от толкова много време, не са достатъчни. Има преход към електродвигатели и други альтернативни видове задвижване. В пакета за електромобилност казваме, че трябва да се анализира целият жизнен цикъл – на превозните средства и да се постигне баланс на пазара. Европейската комисия трябва да направи така, че проблема да не се повтори. Да не се повтори проблема с първото поколение биогорива. Трябва да определим нивото на емисии, които можеха да се отделят с превозни средства, от превозни средства с альтернативно задвижване. От производството им до бракуването им. производството и бракуването на акумулатори. Този въпрос е още не е решен. Като че ли пренебрегваме всички външни фактори, свързани с електрическото задвижване и прехвърляме проблема на трети държави. Не можем да позволим повторение на цялата тази ситуация. И така, какво възнамерявате да направите в Европейската комисия? относно жизнения цикъл на всички нови превозни средства. Какво планира конкретно да направи комисията? Освен сегашния проблем, има и други проблеми, които се очертават и те са доста значими и могат да бъдат пренебрегнати. Благодаря. Европа за свобода и пряка демокрация. Благодаря, господин председател. Е, добър ден, госпожа комисаря. Това е важен дебат днес, защото ние в Европейския парламент сме съгласни, че е, не сме особено доволни от работата на комисията – документите, които получихме, решението на съда от една страна и от друга страна доклада на Сметната палата. Двата тези, тези два документа ни казват, че Европейския парламент винаги е бил прав, защитавайки една по-ясна позиция относно е, коефициента за съответствие. Аз смятам, че не би трябвало тези коефициенти да се не би трябвало те да се въвеждат. Те биха позволили на производителите да отделят повече емисии, отколкото предишното законодателство. Това е ситуацията в момента, госпожа комисар. И аз бих казала следното. На фона на доклада на Сметната палата, който казва, че има дефицити по отношение на е, системата за измерване на емисии. се оказва, че няма истинско намаление на емисии. Какво смятате да направите в това отношение? Има все още много коли, които трябва да бъдат преоборудвани, но колко са те, нямаме представа. Това е основният проблем, който трябва да се реши. И още нещо, преоборудването. Заедно с сервизната акция, и аз мисля тук са доброволни системи. В моята страна има доброволни сервизни акции. Няма единство на европейско равнище. Няма единство по отношение нито на софтуера, нито на хардуера. И така, госпожо комисар, има ли някакви комисари за модернизиране на колите, които все още са по улицата и карат за старите устройства? Няма никой от ДНС, така че давам думата на госпожа комисаря. Може би понякога комисарите не могат да са толкова любезни и приятни, колкото биха желали да бъдат. Госпожо комисари, имате думата. Благодаря, благодаря и за вашите комисари. Е, извинявайте, коментари. От вашите изказвания Разбирам, че все пак има нещо хубаво, което сме свършили през последните 3-4 години. Много пъти съм повтаряла, за съжаление. За съжаление, но може това да е положителен знак Скандалът Дизелгейт ни помогна да се придвижим напред. Вие също имате опит с бизнеса, особено с бизнеса. Нямаше нещата да се случат толкова бързо, ако, нямаше този, ако не беше този скандал. Аз се срещнах с представители на, бизнес на бизнеса и това бяха хора, които не бяха много любезни първите две години. Но последствие те видяха, че обществото се променя и обществото иска те да променят политиката си и подхода си в посока на едно по-чисто производство автомобили. Аз не вярвам, че европейската индустрия не разбира, че има нужда от промяна. Но последните години те нищо не правеха, защото нямаше нужда да се прави. Не може да се промени дела на колите с нулеви емисии от един ден за другия ден изведнъж. Тоест, не може. А сега за колективните искове и обжалването. Аз бях убедена, и това беше решението на комисията. Това е отговора на господин Кебранти. Аз представлявам комисията и всяко писмо, което подписвам, е всъщност отговор от официален отговор на ком... от комисията към пар... парламента, към ръководителя на която и да е комисия. Решението на комисията беше да се подаде възражение, да се обжалва решението на съда. Искам да кажа нещо съвсем ясно. Аз ще направя най-доброто възможно, така че да имаме законодателният акт до края на годината. Ако сме на време, тогава може да оттеглим обжалването. Това е моето обещание. Ние може да се откажем да обжалваме по всяко време. Но ситуацията е много сложна, особено тази година, когато имаме време само до е, началото, до, на, до края на февруари. И може да се окажем в ситуация, в която нямаме законодателство, което да е минало през по, по обикновения канален ред. Така че, нашето първо решение, е, най-желано решение е да имаме ново законодателство, но вие разбирате, това ще е трудно. От средата на май, няколко месеца, ние няма да работим и тези месеци ще ни липсват. Не знаем каква ще е новата ситуация с парламента, но това е нашата пред... нашия предпазен вариант. Сега за тестовете – Всички коли са тествани независимо. И виждаме, че има коли, които, изисква, които отговарят на изискванията. Сега за законодателното предложение. Ние ще искаме същите коефициенти за съответствие 1,1, 1,43. И също така ще преразгледаме техническия марш и предлагаме 1,43, а не 1,5. Освен това, обвързани сме и с декларацията, която направих пред парламента, да намалим техническия марш от 1,5 до 1,43 и ние вървим в тази посока. Това е нашата цел. Освен това, ще имаме нов режим за типово одобрение. Ние се подготвяме за това с, говорим с държавите членки. През март е първата ни среща. Това ще е техническо съвещание, така че тази работа също продължава. Мисля, че ще имаме няколко съвещания – по тези технически въпроси до края на мандата на тази комисия. Сега за системата в, на подкрепа в Германия за купуване на чисти коли. Естествено, броя на държавите членки, които искат да се сътрудничат с нас и които чувстват своята отговорност, а, нараства. Но естествено не е все още задоволителен трябва да ви кажа, че нямам добри контакти с някои държави членки, но това е ролята на комисията да се опитваме да насочваме и да ръководим дискусията. След малко ще говоря за политическото ръководство на комисията, но така или иначе държавите членки носят голяма част от, от отговорността за своите граждани, защото дърти, защото най-мръсните коли се движат там, където въздухът е най-мръсен – и в такъв смисъл държавите членки носят отговорност. Сега за политическото ръководство. Мисля, че тази конференция в Крайова след един месец ще бъде добър ще бъде много навременна за представяне на, наш, на нашата водеща роля в диалога с държавите членки. Ще имаме техническа дискусия за дизела. Комисията работи върху пътната карта за чисти превозни средства. И това в крайна сметка е ръководната роля на комисията тук. Ние предлагаме конкретни мерки, които предвиждат и по-активни сервизни акции в държавите членки, така че в бъдеще да имаме чисти коли. През март ще се състои тази конференция в Крайова. До тогава ще се опитаме да организираме среща на високо равнище по въпросите за дизела. До момента реакцията на държавите членки не е обещаваща. Председателството ще трябва да <clears throat> одобри официално тази пътна карта на комисията, когато тя бъде представена. Uh, on the, uh, uh, on the guidelines. Сега за насоките. Да кажа няколко думи и за това, защото ние имаме насоки за манипулиращите устройства. И това е един основен елемент на пътната карта за бъдеще. Вие всички знаете, че цифрите, които споменах, са именно 1,6 милиона Volkswagen, които трябва да бъдат преоборудвани с нови устройства. Но това е само част от милионите коли, които и, и, трябва да бъдат преоборудвани и пътуват по нашите улици. И това е въпрос за парламента и за комисията, който трябва да бъде решен, но също така това е огромен проблем за правителствата в държавите членки. И отново казвам, някои от държавите членки не, не се отнасят сериозно към тази отговорност. Има области в Европа, региони, където са съсредоточени, където концентрацията на мръсни коли е по-висока, други региони, но трябва да се каже, типовите одобрения, новите системи за тествания, емисиите за камиони, всички тези законодателни актове комбинирани с един добър подход на производителите на коли и подхода за осигуряване на заетостта, подхода към иновативността, насочена към осигуряване на чист въздух и чисти коли. Всичко това е един общ пакет. Ако изгубим един от елементите само, няма да може да се придвижим напред, но ние бележим прогрес. А, това трябва да се каже и аз разбирам, че това, кое, за което говоря, е голяма част от вашата работа тук в парламента. Благодаря. А сега преминаваме към втория кръг въпроси ЕНП започва. Но никой от НП не иска думата. Йенс. Йенс има думата. Благодаря. Дискусията понякога гледа много често назад но трябва да отправим поглед към бъдещето. И аз съм съгласен с вас, госпожо комисар. Трябва устойчиво да намалим е, емисиите, да получим добри резултати и трябва да укрепим конкурентоспособността на индустрията. Тя не трябва да, стря... да страда. Бизнесът върви в посока на електромобилността, но казвате в същото време, че а, Въпросът с акумулаторите остава нерешен. В Германия се дават 1,7 милиарда за производство на акумулатори, но това беше само обещание. Сега приехме много високи прагови стойности, както за камиони, така и за леки коли, 30%. Това са много амбициозни цели но това може да се постигне само ако е, се вземе предвид електромобилността. И ако, когато през смарт гласуваме за леките коли, трябва да мислим в същото време и за альтернативни горива защото когато имаме мръсна електрокола, дали тя ще замести мръсния дизел, това е все тая в крайна сметка. Така че, госпожо комисар, вие трябва да направите предложение. Благодаря. Благодаря, Йенс. Имам още двама оратора от социалистите и демократите. Make sure I got this right because you've had our committee of inquiry, the MS committee. Благодаря. Комисията им е изказа съвсем ясно, че не би трябвало да се променя политическото решение за коефициента за съответствие. Имаме решението на съда, имаме обикновените канали и решението на съда казва, че комисията не би трябвало да променя праговите стойности за новите тестове. Е, Съд да не се насочва срещу принципите на коефициента на съответствие. Коефициентът на съответствие, да, вие кладите глава, обаче как трябва да се тълкува това решение? Комисията няма право за промяна. И това, което буди моето опасение, че когато вие обжалвате, вместо да представите нов делегиран акт, а, и да замените стария, който се оказва нелегитимен. Какво правите вие? Вие предлагате ново законодателство чрез процедура за съвместно вземане на решение, което ще трае много дълго и се опитвате да намалите праговите стоености и стандартите. И това се случва по отношение на коефициента за съответствие може да се направи нещо много по-разумно. Делегираният акт е най-простото решение и най-правилното решение в духа на решението на съда. И на второ място, смятате ли, че този парламент ще се съгласи с законодателство, което намалява праговите стоености на емисиите? Аз не разбирам какво всъщност става. Надявам се да разбирам погрешно това, което се случва. Благодаря. А сега от Екаре. Това е Марк. Моля, имате думата. Then we go to the second... Той не иска да вземе думата. Втория въпрос на, от социалистите и, демота... и демократите. Моля. Благодаря. Благодаря ви, госпожа комисар, че сте тук сред нас. Аз също ще се спра на декемврийското решение на Съда на Европейския съюз. Искът е внесен от градове Париж, Мадрид, Брюксел, които е, имат сериозен проблем за замърсяването на въздуха и, и следователно гледат много сериозни, вземат при сърце тези е, коефициенти за съответствие. И в резултат от сегашната практика обикновените граждани, жители на тези градове са засегнати. Казвате, че нещата се променят, но аз все пак не разбирам и гражданите не разбират защо ние, европейските институции, не спазваме собственици и стандарти, които са заложени в тези е, коефициенти за съответствие. Защо да чакат отново за концепции, пътни карти и така нататък? решенията, които са взети, следва да бъдат спазвани и то от всички. Казвате, напредък има добре, но не достатъчно бързо, имайки предвид е, състоянието на атмосферния въздух в Европа, е, и което не се подобрява. И имам един въпрос е, за този технически комитет по моторните превозни средства въпроса ни е много, много, много сме работили по време на, на анкетната комисия и констатирахме на практика липсата на, на прозрачност. Та, какъв е напредъка по отношение на следващия стандарт Евро 7 и, и ако не се стигне до там, какво ще стане с а, сегашните коефициенти за съответствие? Вие казвате, 23-та година. Четири години, след като въпрос е на дневен ред много отдавна. Благодаря, госпожо комисар. Благодаря. Алде. Опасявам се, че госпожа комисарият не ме убеди до край с отговорите, които даде до сега. И ако отговорът, отговорите, които дава, са отговори на колегиума, то очевидно в него не се включва председателят му. Вие казвате на някои въпроси не може да отговорите, тъй като отговорите били прерогатива на председателя на комисията. Ако председателят е част от колективния отговор, то той то, то, то има прерогатива по отношение на всички така че аз още веднъж ви питам, вие отговорите, които дадохте, официални отговори ли са? И после, защо отговорите, които отказахте да дадете, някакси не, не се числят към официалните отговори на комисията? И втори въпрос за е, изтегляне от е, експлоатация на автомобилите с манипулиращи устройства и така нататък, е, които все още са е, в ход. Е, явно чисто и просто технически заседания и комитети няма да стигнат. Комисията трябва да поведе и ако е нужно, на равнището на председателя на комисията. След като председателя има време да се занимава с лятното, пък зимното часово време, сигурно има време да се занимае с нещо далеч по-сериозно. Защо той лично не се захване да организира, на една, да, да организира една европейска среща на върха, да, да се отървем от мръсните е, дизелови автомобили е, по еднообразен начин да се реши въпроса, както софтуерно и хардуерно в цяла Европа, вместо нещата да разчитат на инициативите на отделни министри в държавите членки. Според мен нашите граждани заслужават далеч повече от това, което ни давате към днешна дата. Да, да, благодаря, да, и се надявам. Той може да си вземе един час от зимното часове време да организира тази среща. Европа на е, свободата и пряката демокрация е, се записаха за втория кръг, но, хайде, ние сме любезни, ще дадем възможност. Елеонор. Благодаря. Благодаря, господин председател. Един много кратък въпрос ще ви задам за изтеглените автомобили. Що се отнася до Италия, доколкото знам поне, Volkswagen и другите марки не дават актуални данни. Значи данните са от юли 18-та. Нямате ли нещо по-ново? И още един въпрос. Как гледате вие на споразумението, което се постигна между Европейския стандартизационен институт и Volkswagen? Или по-скоро Европейската инвестиционна банка, извинете. Е, и тук се позовавам на докладът резюме на Олаф за един кредит от 400 милиона, получен от Volkswagen за периода 9-14 година от Европейската инвестиционна банка. Средствата не са освоени за е, подобряване на, на, и очистване на технологията, а вероятно за разработването на въвеждащи в заблуждение устройства. Е, имам сериозни съмнения в намерението на тези автомобилостроители. Благодаря. Това бяха въпросите ни на втория кръг, госпожо Комисар, заповядайте да ни отговорите. Е, вероятно ще да започнем с съдебното решение. И мога да кажа същото. Решението е свързано с процедурата, а не с съдържанието. Юридическият проблем е от процедурен, не от материално-правен характер. И парламентът, този и бъдещият, би трябвало да приветстват новото решение, това предложение, защото Европейският съд постановява, че с акт по делегация въпросът не може да се разреши. Комисията следва да излезе с нова законодателна инициатива. И, и, и оттам всичко, което вече ви казах. Е, мога да ви предоставя една е, юридическа справка, но, но уверявам ви, е, напълно сигурна съм. Решението на съда е свързано с отказ от акт по делегация и с започването на нов, нова, нова законодателна процедура, която по необходимост е процедурата на съвместното решение на, на законодателите. Освен това, ние ще внесем на вашето внимание но факт, е, съвсем скоро. Айде, не, не след една седмица, но, но след седмици, доста, доста скоро. Нали, правното основание ще е същото. Нещата, както казах, се свеждат до формата, а не до съдържанието. Що се отнася до технологичната неутралност, е, нито комисията, нито аз не сме говорили за нищо друго, освен за нулево емисионни автомобили, т.е. не само електрически. Всякакви, които дават нулеви емисии. Са всички възможни технологии, които водят до този резултат. Хибридни и електрически автоматични, водородни. И това е стратегическа производствена верига за нас в Европа. И за тази производствена верига допускаме значителни държавни помощи. Знаем, че други по света, световните ни конкуренти, се движат много бързо – най-вече към електрическия автомобил, но, но не само. И както казах, ако нашите е, производители не са далеч по-бързи, отколкото са били те до сега, ще се порадят проблеми за заетостта, за конкурентоспособността и, и поначало за оцеляването на тези промишлени отрасли в Европа. за изтеглените, изтеглените автомобили. От Италия беше въпросът. Както казах, от една година насам имаме нова страница в интернет, която се актуализира ежедневно. И информацията е почти последната, актуалната от по-държави членки – не знам точно какви са бройките за Италия, но вие лесно може да направите справка. Кредита от Европейската инвестиционна банка, отпуснат на Volkswagen. Ние проверихме много внимателно нещата и не установихме никакви нередности. Така че нямаме никакво основание да действаме или да реагираме. Мисля, че това бяха въпросите ви. Евро 5. Ако предложим е, е, Боже, извинявайте. Е, седем, 7, разбира се. Евро 7. Предложението, разбира се, ще бъде по съзаконодателната процедура. Европейският парламент ще бъде надлежно информиран своевременно. въпрос. Работа започна миналата година и сега се е, разглежда приложното поле на бъдещия акт. Може би ще се появи нещо още преди да изтече мандатът на настоящата комисия. И то ще бъде внесено, е, разбира се, на вниманието на следващия парламент. А ако съм пропуснал нещо, ще, ще проверя и разбира се, ще направя необходимото да ви дам писмени отговори да, ви обърна внимание също така, знам, че вие нещата на Изус ги знаете, но това е нашата е, информационна листовка и тя по един много красноречив начин представя това, което ние сме извършили всички ние колективно през последните три години и половина. Благодаря. О, има за съдържанието е според мен, както и да е. Но Позволете ми да отправя молба. Очевидно има голяма разлика между това, което ние от парламента виждаме в съдебното решение и това, което виждате вие. И прочем, формата не може да бъде разделена от съдържанието просто така. Много важно е да получим справка от вас за вашето тълкуване на въпросното съдебно решение и по-нататък какво смятате да предложите. Имайте предвид, че ако ще внесете нова директива, която ще въведе коефициента за съответствие нормативно в нова директива, уверявам ви, няма да ви подкрепим. Е, не знам, особено важно е това преди предстоящите избори. Е, те да знам, за една седмица да, да, да, да внесете нон-пейпер или там някакъв документ, това би било много полезно за да подготвим следващия мандат. Е, понеже в на краща въпросът ще бъде на дневен ред веднага през следващия мандат. Е, мога да се ангажирам през следващите няколко дни да ви предоставим юридически анализ. Какво се съдържа конкретно, какво означава въпросното съдебно решение. И освен това, не знам дали това не е последното заседание насрочено на вашата комисия, но аз бих разговарял и по-отделно с някой от вас, за да обсъдим следващите стъпки. Времето наистина не ни стига. Трябва да се възползваме в максимална степен от настоящия законодателен мандат и вече новият парламент ще трябва да заработи на пълни обороти от първия ден. Благодаря. Благодаря ви, комисар Бенковска. Да, е, е, юридическият анализ може да се окаже много полезен. Да ви кажа, понякога като оставите нещата в ръцете на адвокатите, те са склонни да се занимават или единствено с формата, или единствено с съдържанието, е, което е някакси редукционистски механистичен подход. Да се надяваме, да, и че ще се видим пак. Благодаря. Кратка почивка ще направим, колеги. Okay, if, every, if everybody's ready to go on to the question of... А, добре, можем да, да продължим, ако сте готови да пристъпим към риска от промяна на земеползването, горивните суровини и, и други подобни неща, които обсъждаме през последните близо 4 години. Господин Ван Стейн от Европейската комисия по тази тема. Благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати. Благодаря ви за възможността да ви запозная с проекто акта по делегация, посветен на горивата с висок и нисък риск от промяна на земеползването. Знаете, аз вчера направих същото изложение в комисията по научните изследвания и енергетиката. Проектоактът вече е обнародван. За, за обичайното допитване, обществено, което ще трае 4 седмици. Обществено достояние е направен този акт и преди да ви занимая с подхода на комисията, вероятно би било полезно накратко да ви запозная с контекст. Нещо особено важно на първо място е, че въпросният акт по делегация е част от далеч по обширна картина, а именно преработената е, директива е, за възобновяеми енергоисточници, която на свой ред е част от пакет чиста енергия за всички – прият миналата година. Директивата за възобновяемите енергоисточници, източници, добре знаете, има преди всичко задачата да популяризира внедряването на възобновяеми енергоисточници в Съюза, всички видове, в това число биогоривата. Тази директива съдържа сама по себе си главните изисквания които са необходими да, да, да се наложат за горивата с висок риск от промяна на земеползването. Това е подход, прият от законодателите. Да ви припомня за какво ставаше дума. Е, в директивата се залага конкретен лимит на обема такива биогорива, които се произвеждат от е, хранителни и фуражни култури, който може да се е, отчита в отчетите на отделните държави членки за постигането на количествените показатели за възобновяемите енергоисточници към 2030 година. Този подход е факт от 2015 година. И сега, що се отнася до новите критерии, високо рисковите горива е, в директивата е, се казва, че относителното им участие в показателя се замразява до 2023 година на база 2019 по държави членки, а от 2023 година нататък постепенно се извеждат тези видове биогорива от сметката, от, от отчетите до 2030 година, т.е. няма да могат да бъдат включвани в калкулацията. Наред с това се предвижда изключение за нискорисковите биогорива. Всичко това е определено в директивата и за последната категория, за нискорисковите, много ясно е казано, че такива горива могат да се произвеждат само от допълнителни сировини, проистичащи от повишени добиви или от не, култив... необработвани, необработваема през предходния период земя. А това, което се иска от комисията е да формулира подробни критерии за такъв подход и също време да докладва за състоянието на съответните хранителни и фуражни култури, е, добиви, площи и така нататък, световен мащаб. И това е съдържанието, последното, на акта по делегация и то е общо дело, с специалистите от съвместния изследователски център. Тук нова политика всъщност ние, комисията, не предлагаме, а изпълняваме задачата, която ни е поставена от законодателите. И това, което предлагаме е сравнително просто. Първо, кои са биогоривата, които се класифицират като високо рискови? Те трябва да отговарят кумулативно на следните критерии. Минимално разрастване на, на, на площите 1% и 100 000 хектара годишно, като темп на разрастване. И нещо, което е особено важно, по-нататък предлагаме за такива високорискови горива да се смятат онези, при които повече от 10% от това разрастване на площите е, е чрез обхващане на високовъглеродни площи, е, които дават особено големи добиви, в това число торфините площи. Така, струва ни се, смятаме ние, е, изпълняваме задачата поставена от съзаконодателите, е именно да е, установим онези биогорива, които в значителна степен обхващат като суровина, като обработваеми площи, такива високовъглеродни площи. И също така целта е биогоривата, които се насърчават по тази линия, и допълнение не водят до загуба на биоразнообразни площи. Това са критериите, на които почива всичко това. И това е системата, която искаме да введем. Данните за нивото на разширяване на производствения район са посочени в приложение към делегирания акт което върви заедно с доклада, публикуван с акта. Според директивата, този тип горива не трябва да са обект на увеличение на стойностите за постигането на целта до 2023, като техният дял трябва да намалява постепенно за периода 2023-2030. А сега нискорисковите биогорева и критериите за тях. И за нискорисковите се предвиждат за изключението редица кумулативно действащи критерии. Разбира се, трябва да съответстват на критерия за устойчивост по директивата. След това, трябва да са биогорива от допълнителни суровини, т.е. от нарастване на добивите е, в резултат от специфични мерки на вече обработвани площи или от обработване на нови площи, които до тогава не са били ползвани за е, растениевътство. Неизползвани или постеещи земи. И разбира се, биодитът е, при такива изключения – ще бъде особено строг. За да се удовлетвори искането, нарастването на производителността да превишава очакваното за такива горива, ние имаме допълнителни критерии от механизма за чисто развитие по протокола от Киото и позоваваме се пряко на, на него и освен това, периодът на отчитане на такива горива ще бъде не по-дълъг от 10 години. Това също отговаря на изискванията на директивата. И накрая някои опростени критерии се предвиждат в очевидните случаи. Особено когато, когато е известно, че се обработват е, е, земи с влушено качество, пустеещи земи или когато производителите са дребни производители. Ам... В заключение, предложението е балансирано според нас, основава се на, на най-новите научни постижения и сведения и, нещо особено важно, изцяло актът по делегация съответства на нормативния акт, който действа. Знаем също така, че положението може и да се промени, поради което трябва да се постараем в такъв, в такъв случай е, и нормативната уредба да бъде адаптирана, е, поради което предвиждаме комисията да продължи да наблюдава развитието на обстановката и не по-късно от 1 юли 2021 година, съвсем скоро всъщност, е, да прегледа както най-новите научни сведения, така и, ако е необходимо, подхода, който е предпочела. Както казах, проектът е обществено достояние, е, събираме отзиви на заинтересованите страни, на обикновените граждани до 8 март, след което комисията ще положи всички усилия да приеме акта и оттам да започне официалната процедура по даването на съгласие от страна на парламента и на съвет. Преди да приключи допитването, ще организираме съвещание на експертна група. Това на 5 март. Това имах да ви докладвам, господин председател. Разбира се, с интерес ще изслушаме възможните отзиви на комисията ви. Благодаря. И имаме не, не кой знае колко докладчици. Един докладчик и, и докладчик и половина в сянка, май. Да видим. Благодаря, е, благодаря на комисията за това, че представи акта по делегация, който наистина по изрично искане на парламента бе предвиден в нормативния акт. Знаете какви са нашите мотиви. Парламентът желая да се забрани палмовото масло в качеството му на устойчив възобновяем енергоисточник. Това е целта ни. Поискахме комисията да изработи критерии със срок 1 февруари, така че не съвсем в срок, но комисията се е справила. Но доколкото разбирам, е трябвало да водите някакви преговори с Генерална дирекция външна търговия. Но някои въпроси, защото до някъде критичните бележки, които бяха отправени към вас и вчера в Комисията по енергията и изследванията, могат да се повторят и тук. Да сме наясно, на практика всички политически партии сме критично настроени и да видим също така какви промени предвиждате? Вие сега сте започнали обществено допитване, обещавам ви, че ще съберете немалко критични бележки. И е, само е, е, вежди ли изписвате сега тук, не ми е ясно, или наистина възнамерявате да внесете сериозни промени? Първо, това прагово равнище е от 10%. Как, каква е логиката? Какви са мотивите на това прагово равнище? Защото ако погледнете е, приложението. Палмовото е, масло добре е, попада в постепенното отпадане всъщност от сметките, но не и соят. А соята е не по-малко проблематична. Сега не знам дали всичко това е свързано с предстоящото посещение на Юнкер във Вашингтон. Тоест, доколко е политизиран процеса на международно равнище. И после, ако в крайна краища признавате, че палмовото масло има отрицателно екологично въздействие поради свързаното с него обезлесяване е, и следователно не може да се смята, че този енергоисточник е екологично устойчив. От друга страна, някак си изпускате работата, като въвеждате категорията ниско рискови горива. Казвате, не е ползвана земя. Да, но не е ползвана само за селскостопански цели. Тоест необработваема. Според комисията земята е, е неизползвана само ако не е необработваема. Ами, че ако е използвана за жилища, например. Защо определението на неползвана земя е толкова стеснително, че се оказва, че твърде много неползвана земя може да попадне е, е, в този смисъл. След това дребните собственици или производители. Комисията казва, добре, дребен си, нищо ти няма, но вие добре знаете, че в Малайзия, например, всички дребни производители всъщност работят за едрите, но са все пак самостоятелни. И вие казвате собственик или арендатор. И какво ще промени това, не, това в Малайзия, където има главно арендатори, дребни арендатори? И те в известен смисъл ще трябва да покажат, че имат ръст на производителността, но иначе, доколкото са дребни, те отпадат от сметките. И добре, какво ще се промени, край на краищата? И последният въпрос е, как ще се гарантира спазването на, на тази норма. Един куп сертификати, как, как ще се контролира и отчита допълнителния добив. Някои е, държави ще ви кажат, ние ще ви дадем уверението и удостоверението, т.е. нищо няма да се промени. И с тези ниско, ниско рискови горева вие сякаш освобождавате всички, които и сега си произвеждат е, биоенергоисточници. Нищо фактически не се решава. Така че да вземем тук Италия и Испания. Ще се сертифицират, нищо няма да се промени и ще продължи обезлесяването за производство на култури за биогорива. Ние точно обратното поискахме от комисията и вие не го постигате. Госпожа Делая има думата. Благодаря, господин председател. Колегата се извинява, че не може да присъства. Ще ви зачета онова, което желая да каже. Разтревожена съм от проекто акта. Смятам, че той се отклонява от първоначалната цел на парламента, а именно да се ограничи производството на неустойчиви биогорива, които в значителна степен допринасят за обезлесяването. Предложението на комисията по никакъв начин не отговаря на искането на парламента. Макар и палмовото масло да се класифицира като високо рисково, по-настоящем е много трудно да се установи въздействието на класифицираните като ниско рискови. Примерно, що се отнася до, до, до количествата, не е сигурно, че те ще могат да бъдат ограничени, най-вече поради действието на пети член, който въвежда изключение. Нямаме оценка на въздействието на всичкото отгоре, независимо от значителната относителна тежест на предложението. Аз смятам, че по тези причини представения проект акт по делегация е проблемен. Благодаря. Госпожа Конечна има думата. Благодаря, господин председател. Ще продължа думите на колегата Бас. Ние смятаме, че по-настоящем, след като вече знаем какъв е ефекта на палмовото масло, и до сега вече 4 години искаме да се преодолее този проблем Всички сме казвали и продължаваме да го твърдим, че палмото масло води до обезлесяване е, и не можем да е, вземаме е, палмовото масло в отчета за постигането на целите за възобновяеми енергоисточници. И сега, онова, което вие правите е, с акта е повече от ясно, както каза колегата Бас. Мога да ви задам само един допълнителен въпрос. Колко често сте разговаряли с палмовите лобисти от Индонезия и Малайзия? И става ли дума за някакъв пазарлък с Индонезия и Малайзия? Вие казвате, че всичко е наред. След това освобождавате малките стопанства до 5 хектара. 99% от тях не отговарят на нашите изисквания. Не казвате по-нататък, как ще бъде извършен одитът за съответствие на всичките ни изисквания, както за околната среда, така и за правата на човек. Не ми се струва, че е, е, всичко, което ни представяте тук, е, е по чужд сценарий, знам ли, от друга генерална дирекция, вероятно документът не съответства на това, за което ние, Европейският парламент, настояваме през последните години. Не очаквайте да го приемем. Е, опасявам се, че е, комисията не съдейства за предотвратяване на обезлесяването. И това, което предлагате, няма да спре обезлесяването. В филмът на Спилбърг Юрски парк се казва Животът винаги ще си намери пътя. Опасявам се обаче, че палмовото лоби си е намерило път към вашите кабинети. И после, защо соята не е включена сред, хай, е, сред високо рисковите? Моля да ми отговорите откровено. Сега вече в собственото и качество госпожа Дела е, е. Благодаря, госпожо председател. От свое име е, колкото можем да приемем предложението на комисията, е, то, то зависи от класификацията на високо рисковите, кои, която комисията предлага. Но от друга страна, комисията предлага категорията ниско рискови и това е подигравка, опасявам се. Говори се за нискорисковите, за дребни производители. Е, знаете, че малките притоци е, правят голямата пълноводна река. Е, значи, първо много малки стават големи и после кои са малки не е ясно. На второ място, по въпроса за допълнителния характер. Не се предлага какъвто и да било критерий и се остава на заинтересованите да удостоверят, да, да, да тълкуват този критерий. Все едно е, да, да бъдеш и подсъдим и съдия едновременно. И най-сетне Дава се възможност за независим одит, но заинтересованите ще изберат аудитора. Боже мой, с кого се подигравате? Искам да знам. И така, Европа се само предлага на Малайзия. Ми да го кажем. Що да губим време? Това предложение осъжда на смърт биогоривата, устойчиво екологично произвежданите биогорива в Европа, се, ги, ги осъжда на, на провал. И по тези причини аз съм готова да приподпиша възражението срещу този делегиран акт. Преди думата отново на комисията, като докладчик в Сянка, искам да взема отношение по някои от зададените въпроси. Вие говорите за добиви. Добивите от павлова маса са много по-големи от тези от соя. И въпросът за прага не е толкова ясен, колкото вие посочихте, както вие посочихте. Прак от 10 мисля, че е много удобен за соята. Ако мога да обърна въпроса на 180 градуса, по отношение на всички последни решения за тежкотоварни автомобили, за лекотоварни автомобили, за колите, имаме нужда от преход към автомобили с ниски емисии. И това няма да стане само с електрически автомобили. и с електрическите скодоварни превозни средства. Така че се нуждаем от някакъв вид мост, който може да бъде предложен от биогоревата. Можете ли да излезете с някаква количествена оценка колко биогорева са необходими на фона на взетите решения? относно дребните производители. Мисля, че те ще бъдат впрегнати от големите дружества, което представлява проблем. Надявам се, че ще получим ясния отговор от господин Ван Стейн. И всичко ще е наред след това. Благодаря. Благодаря за изказванията и за въпросите. Тази тема, разбира се, е обект на голям интерес. Ще започна от там, където свършихте вие, господин председател, за необходимостта от биогорива в транспорта. Не само в автомобилния транспорт, но и за въздухоплаването и корабоплаването. Именно заради това е необходимо да имаме политика за биогоревата в която ясно да се посочва как да извършим постепенен преход към второ и трето поколение биогорива и да предотвратим използването на биогорива, които на практика не ни доближават до заложените цели за декарбонизация. И така, това е предисторията и контекста. Също така трябва да се занимаем с въпроса за риска от непряко променени на земеползването. Това се опитваме да направим, това са и правомощите, които получихме и се опитваме да подходим максимално добре. Разбира се, това изисква да се взимат съответните решения. На първо място, относно палмовото масло, ако разгледаме статистиката, той е в собствена категория относно разширяването на производствените площи в терени с високи въглеродни запаси. Палмовото масло е определено на първо място, много пред всякакви други суровини, използвани за биогорева. И поради тази причина мисля, че за това обсъждаме и мярка насочена конкретно към палмовото масло и намаляването на количествата палмово масло, използване за производство на биогорива, които се вземат предвид при отчитането на изпълнението на целите, заложени в Европейската директива. Това е съвсем ясно и неразривно свързано и с въпросите зададени от някои депутати за соята. Ако вземем соята, ще видим, че положението е съвсем различно – Степента на разширяване на производствените райони за соята е около 4 пъти по-ниско, отколкото при палмовото масло. Така че е много трудно да се направи съпоставка и да се каже трябва да разглеждаме по един и същи начин павното масло и соята. Въпроса на господин Екаут. Дали не определяме такъв прак, че да не обхванем соята, категоричният отговор е не. Не. Ние се опитваме да направим така, че биогоривата, които се насърчават с тази директива, водят до реални економии. И ако има голямо разширяване на производствените райони в терена с високи въглеродни запаси, обезлесяването просто ще компрометира економиите от намаляване на емисиите въглеродни диоксиди. Затова и сме определили прага от 10%. Можеше и да е друг, но считаме, считаме, че това е правилния праг. Той е малко по-консервативен от 14%, които се споменават в директивата. където е пресечната точка на економиите парникови газове. Така че този прак не е взет от нищото, той почива на съответната обосновка. Господин Ехал, попитахте какви промени можем да предложим във връзка с чутото днес и вчера. Още е прекалено рано. В момента тече процедура по обществено допитване и накрая ще видим какви са отзивите. От самото влизане в сила на директивата, на вечерята на коледа, 24 декември, се опитваме да спазим сроковете. Както казахте, не успяхме съвсем да спазим срока, но все пак, ето на, имаме някакъв продукт, влагаме максимални усилия, защото искаме въпросът да бъде разгледан от сегашния състав на парламента. Затова и срока, който бе определен, бе толкова кратък необичайно кратък за делегиран акт. В момента тече обществено допитване. Ще видим на края на процедурата какви промени можем да предложим. Ако има големи критики, сходни с тези, които чухме днес и вчера. А сега ще навляза в конкретика по някои въпроси дребните производители. Дали това е сериозен пропуск? Както като че ли бе намекнато, не, според нас. Дребните производители са ясно дефинирани, те трябва да са независими. Ако, както твърдите вие на практика, те работят под прикритие като дребни производители, а всъщност работят с голямо дружество – те няма да попаднат в тази категория. Земя под аренда. Казва се, че ще могат да използвате земя под аренда. Но как се вписва това с изискването за независимост? Да, този въпрос е дискусионен, но доколкото разбирам в правния текст има защитен механизъм. Ако има дребен производител, но само на име не и на практика, подобни лица няма да могат да се позовават на предвиденото изключение. Това е първо. И на второ място в контекста на дребните производители, те не трябва да се занимават с економическите критерии за допълняемост, трябва да отговарят на всички други критерии – разбира се, трябва да покажат, че отговарят на критерия за устойчивост. Не може да се каже, че се запазва статуквото. Нямаме продължение, нова глава от историята да се използва палма, палмово масло в, в производство на биогорива в Европа. Имаме предвиден период 2030 година за постепенно оттегляне на този продукт, както е решено от законодателните органи. Одитната дейност във връзка с тези изисквания, тя е от същия вид, както за критериите за устойчивост. Според сегашните изисквания на директивата, мисля, че всичко е наред, процедурите са надежни, схемите, с които разполагаме за признаване на спазването на критериите са добри. Няма нужда да се поставят под съмнение и да се твърди, че се извършват измами. Одита е независим. Критериите са ясно посочени. Човешките права не са част от критериите за тези суровини за биогорива. Това може да е един вид допълнителен критерий, но не е основополагащ критерий. Надявам се, че Отговорих на повечето въпроси. Както вече казах, тече процедура по обществено допитване в момента. Подлежим връзка с редица заинтересовани страни, както производители, така и потребители. Те правят съответните предложения. Изслушахме и държави производителки, това е така, но изслушваме всички. Всъщност, комисията проведохме доста открити дискусии с НПО-та и с държавите производителки също така. Мисля, че така трябва да се действа. Трябва да се запознаем с всички налични гледни точки, които понякога вземат доста категорична позиция по тези въпроси. Благодаря ви за вниманието. Ако съм пропуснал конкретно даден въпрос, с удоволствие ще отговоря в последствие. Благодаря. С това приключваме за днес. Благодаря за проявения интерес. Желая успех на комисията в начинанието и да подобри положението по този въпрос. Следващото заседание е на 27 февруари от 9 часа сутринта. А след обед започваме 1.30 и ще продължим до 6.30. Това е всичко за днес. Благодаря.